От и текстовете приети по време на сесията от 28 февруари и 1 март са раздадени. Има ли на коментари? Няма. Приемат се.